Колеги, моля, заемете местата си. Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte Ihnen zum Anfang zwei Mitteilungen machen. Die er- И имам две съобщения. Първо, протоколът на заседанието на координаторите вече е изпратен до всички вас ако не бъдат получени до утре сутринта, ще смятаме протокол за прият. Второ, днес на заседанието на координаторите решихме, че ще гласуваме за всички изменения по електронен път. Това ще изисква много време. Затова в самото начало ще проследим дали ще можем да успеем днес да приключим с гласуването. Ако не, то ще трябва да продължим с гласуването утре сутринта, така или иначе ще имаме заседание утре сутринта. Но ако успеем да свършим днес, то утре можем да отменим заседанието си. Wenn wir, wenn wir, wenn wir elektronisch das machen, ich sage. Ако гласуваме електронно, аз ще ви казвам, моля, гласувайте, дали всички са гласували, гласуването приключи и след това, както обикновено, ще видим резултатите. Третото ми съобщение. В момента имаме излъчване по интернет. Всички ще бъдете записани. И искаме да направим добро впечатление на света извън Европейския парламент, така че моля, държете се добре един към друг и към мен. И така, ако всички сте готови, нека в момента да изпробваме системата за електронно гласуване. Нека да видим колко хора са тук колко имат право да гласуват. Моля, използвайте оборудването за гласуване. Започваме гласуването, пробното гласуване. Само по електронен път. Ако не сте си взели картата със себе си, няма да може да участвате в гласуването. Алберто след малко ще ви каже. Какъв е резултатът? 24 души са гласували. Гласуването приключи. Also, ich wiederhole nochmal von der PPE 14. Повтарям. 14 от НП. 14 човека могат да участват в гласуването. Гласуването приключи. Моля всички членове на НП и само те, моля натиснете копчетата си да проверим дали не сте прекалено много. 13. Значи има един в повече. И това е моят заместник председател. Сега моля всички членове на партия на социалистите, моля да гласуват. Моля, натиснете съответното копче. Девет, добре. За останалите няма да извършваме проверка, тъй като те не са толкова многобройни. И така вече започваме с същинското гласуване. Also, wenn einer über zählisch abstimmt, das sehen wir dann. Dann werden wir es sagen. So, Ще видим дали ще има някой, ще гласува без да има право на това. И така започваме с първата точка по дневния ред. Това е устен въпрос и доклад от Дейвид Мартин за споразумението между Европейските общности и Карифорум. Но преди това имам друго съобщение за вас. Както знаете, имаме засилено сътрудничество с Комисията по развитие по този въпрос и също няма да гласуваме по точките предложени от Комисията по развитие. Искам само да ви информирам за това да ви информирам за това, че Комисията по развитие по точките от B до О в английския текст са за и за параграф 3, 4, 5, 6, 17, 18, 20 и 21. Това е за ваша информация, че Комисията по развитие е за тези точки. Да, заповядайте, Глен. Извинете. Много се радвам, че това е позицията на Комисията по развитие, но аз мисля, че имаме засилено сътрудничество с тях не по резолюции. Нямаме засилено сътрудничество по резолюции с тях, с Комисията по развитие. Решението, което беше взето е, че имаме засилено сътрудничество между тези две парламентарни комисии. Така че това е решено от ръководството на двете парламентарни комисии. Ние решихме, че ще се съгласим с техните изменения, без да ги подлагаме на гласуване. За това само ви информираме. Това е просто информация. Нищо повече, нищо по-малко. also weil damals in der entscheidung der konferenz der präsidenten gesagt worden ist dass beide komitees Председателският съвет реши, че двете парламентарни комисии ще подготвят заедно резолюцията, за това следваме тази процедура. Надявам се, че по този начин отговорих на вашия въпрос. Това е само информация за вас. Ние просто ви информираме за това какво е извършила Комисията по развитие и сега ще гласуваме за резолюцията. И така, първо проекта на устния въпрос. Гласуваме по компромисно изменение едно. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Много моля един от социалистите да тегли картата си. Има един човек повече от партията на социалистите. Гласуваме по устния въпрос. Още веднъж повтарям. Колеги. Колеги имаме 850 гласувания. Моля, слушайте председателя си. Разбира се. Има много грешки в процедурата по гласуване, но в момента гласуваме по проекта на устния въпрос и по-конкретно по компромисно изменение едно. Във вашите документи имате списъка с измененията за гласуване. На първата страница Госпожо заместника председател, и искам да повторя още веднъж. Сега гласуваме по проекта за устен въпрос и по компромисно изменение едно. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Двадесет и седем са гласували, 17 за, 10 против. Приема се. Сега преминаваме към измененията към проекто резолюцията. Извинете, преди това трябва да гласуваме на единственото останало изменение, защото всички останали са били отеглени. Затова сега гласуваме като цяло за текста на проекта за устен въпрос. Започваме гласуването. Die PPE hat zu от НП има един гласуващ повече. Моля този човек да спре да гласува, да изтегли картата си. Приключи гласуването. 23 за, 2 въздържали се. Приема се. Сега измененията, свързани с резолюцията. Изм... Компромисно изменение 1 започва гласуването. Гласуването приключи. 25 за. Приема са. Изменение 17. Следващото. Започваме гласуването. Гласуването приключи. И така отхвърля. Abstention. Abstention. Okay, Entschuldigung. Wir kommen zum Änderungsantrag 18. Abstimmung eröffnet. Изменение 18 започва гласуването. Abstimmung beendet. Гласуването приключи. Abgelehnt. Двама за, останалите са против, отхвърля се. Следващото. Изменение 21. Започваме гласуването. Гласуването приключи. От 28 11 за. Отхвърля се. 23. Започва гласуването. Гласуването приключи. И това се отхвърля. 24 започва гласуването. От НП има един човек повече. Добре. Гласуването приключи. 14 за, 14 против. Отхвърля се. Изменение 26. Гласуването започва. Гласуването приключи. 12 за, 16 против. Отхвърля се. изменение 30. Започва гласуването. Гласуването приключи. Приема се 17 на 11, 31 гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 32. Започва гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Устно изменение едно. Има ли възражение към това изменение? Не. Започваме гласуване. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 33. Започваме гласуването. 33. Гласуването приключи. Отпада. Отхвърля се. Може би не ми е съвсем актуален списъка за гласуване. Моля за извинение. Ако това е така. О, да. Има много наистина списъци за гласуване днес. Не, нямаме разделно гласуване по това изменение. И така, аз работя с списка за гласуване, който ми е предоставен от секретарията и няма разделно гласуване в този списък. Нямаме разделно гласуване в този списък. Благодаря. Ние поискахме разделно гласуване, не знам какво се случи защото в документа, който имам пред себе си, имаме разделно гласуване. Ние преди време поискахме да има разделно гласуване. Не знам точно какво се е случило. Може би секретарията ще даде разяснение. Ние гласувахме срещу това изменение, така че проблемът е решен. Тук що разбрах от секретарията, че вие много късно подадахте своето искане за разделно гласуване. Така или иначе, ние гласувахме и все едно цялото изменение беше отхвърлено. Затова преминаваме към изменение 34. Започваме гласуване. Entschuldigung, ich habe jetzt wiederum 34. Ja, weil ich die andere Seite wieder aufgemacht habe. Änderungsantrag 34. 34. Abstimmung beendet. Гласуването приключи. Приема се. 35. Гласуваме. <laughs> Ja, ja. Abstimmung beendet. Das ist... Гласуването приключи. Приема се. 36. Гласуваме. Abstimmung beendet. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 37. Започваме гласуване. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 38. Започваме гласуването. Abstimmung beendet. Гласуването приключи. Приема се. 39. Гласуването започва. Гласуването приключи. И така приема се. 40. Гласуваме по изменение 40. Гласуването приключи. Приема се. По 41 бихме искали, ако е възможно, да има разделно гласуване. И искаме разделно гласуване. По подчерта опасността, че ресурсите могат е, че изобилието от ресурси може да навреди на развиващите се страни, защото ще насърчава корупцията. Този текст по него искаме да имаме разделно гласуване. Това е по 41, извинете. 41. Големите разлики между нивата на публични разходи и техническата помощ. Разделно гласуване искаме по този текст. Позволете ми да направя едно много интелигентно предложение. Получих списък за гласуване без разделни гласувания. Но тъй като съм много толерантен, предлагам да направите устно изменение. Има ли възражение срещу това устно изменение? Не. То ще гласуваме по този начин. Добре. И така, по първата част започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. По втората част започваме гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. 42. Гласуваме. Abstimmung beendet. Es ist angenommen. Приема се. 43. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 44. Гласуването започва. Гласуването приключи. Приема се. jetzt kommen wir zum änderungsantrag kompromiss zwei компромисно изменение 2 започваме гласуването Извинете. Изменение 3 на Комисията по развитие. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 2. Започваме гласуването. Гласуването започва. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 3. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Номер 50 отпада. Преминаваме към 54. Започваме гласуване по 54. Гласуването приключи. И така отхвърля се. Изменение 55. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. 56. Гласуването започва. Гласуването приключи. Приема се. 57. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 58. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 4. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 5. ЕНП реши да подкрепи това изменение заедно с компромис 7. Просто искам да информирам колегите, че ще подкрепим това изменение, двете изменения 5 и 7, предложени от господин Дейвид Мартин. Така че ще подкрепим изменения, компромисни изменения 5 и 7. Благодаря. Добре, благодаря, но трябва да гласуваме. И така компромисно изменение 5. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Е, виждате от резултата, последиците от вашето изказване. Компромис 5 отпада. Значи, сега преминавам в компромисно изменение 6. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. изменение 60. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. 67. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 68. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 69. Гласуването започва. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 7. Гласуването започва. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 73. Започваме да гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 74. Започва гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. 75. Започва гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. 76. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. Гласуваме за 77. Гласуваме. Един е повече. Добре, приключихме гласуването. Приема се. Изменение 80 гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 81. Гласуваме. Е НЕП има един човек в повече. И е така, приема се. Комисията по развитие, изменение 4. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 5 на Комисията по развитие. Започваме гласуването. Е НП отново има един човек повече. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 82. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. 83. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 10. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 84. Моля, гласувайте. ЕНП отново имате един човек в повече. Гласуването приключи. Приема се. Робърт, машината тук ми показва, апаратура тук ми показва, че имате един човек повече от НП. Не знам кой точно е този човек, но виждам, че има прекалено много хора, или по-точно има един човек в повече, който гласува. Госпожа Вортман Кок, която е заместник председател, също забеляза това. Компромисно изменение 11. Започваме гласуването. Den hatten wir doch gerade. Also nochmal den Änderungsantrag 84 bitte. Weil mir der Sekretär... Отново гласуваме по 84. Мислех, че сме гласували, но секретарят казва, че не. И така и започваме гласуване по изменение 84. Гласуването приключи. Приема се. 8. Абстимо ефнет. Компромисно изменение 8. Извинете, 11. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. Damit kommen wir zum Änderungsantrag 87 und Преминаваме към 87 и 88, които са идентични. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. 90 и 91 гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Устно изменение към точка 20. Има ли възражение към устното изменение? Не. Добре, гласуваме по него. Започваме гласуването. Beendet. Гласуването приключи. Отхвърля се. So, dann kommen wir jetzt zum Änderungsantrag 92. Изменение 92. Има ли възражения към гласуване анблок от 92 до 97 няма, така че гласуваме анблок за всички тях. Не, има искане за отделно. Добре, 92. Започваме гласуване по изменение 92. Гласуването приключи. Отхвърля се. 93. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 94. Гласуването започва. Гласуването приключи. Отхвърля се. 95. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 96. Гласуването започва. Гласуването приключва. Приключи, извинете. Отхвърля се. 97. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. Дентес. 98 и 99 са идентични. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Компромис 12. Започваме гласуването. Гласуването приключи. 14 за, 14 против, отхвърля се. изменение номер 100. Започваме гласуването. Гласуването приключи. 17 за и така приема се. Сега имаме изменение на Комисията по развитие номер едно, но мисля си, че вече не въжи това изменение. Да, секретариатът казва, че е отеглено. 104 също е отеглено, значи 105. Гласуваме по 105. Гласуването приключи. Отхвърля се. Мотив А1. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Мотив 2. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Мотив 3. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Мотив 4F. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. 5 се отегля. 6 Мотив 6. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Мотив 8. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Мотив 9. Гласуването започва. Гласуването приключи. Приема се. 10. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. Мотив 11. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 9. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Und damit kommen wir jetzt zur Endabstimmung. И така вече преминаваме към окончателното гласуване. Ерика, заповядайте. Може ли да имаме две минути почивка? Просто за да преценим ситуацията. Просто ни трябват една-две минути, не повече. Да, добре. Всяка група може да направи това, тъй като гласуването наистина е сложно. E Добре, колеги. Готови ли сте всички, за да преминем към окончателното гласуване? И така преминаваме към гласуването. Започва процедурата по гласуване. Гласуването приключи. 17 за 12 против, няма въздържали се. Докладът се приема. Поздравления, Дейвид. Може би вие не сте съвсем доволен от това, което беше постигнато като крайен резултат. Сега преминаваме към следващото гласуване. Дай сега намете. Es ist ja nur ein vot. Die Abstimmung ist eröffnet. Започваме гласуване на следващото предложение. Die Abstimmung ist geschlossen. Започваме да гласуваме по а, първото изменение. Край на гласуването 12 за 13 против. Приема се. Минаваме към точка 16. Етапно споразумение между Европейската общност и Кот Дивуар, бряг на Пълновата кост. Трябват ни 45 минути. Ще продължим ли да гласуваме? Искам вашето мнение. Така ли ще продължим? За Всъщност до тук гласувахме, даже не 45 минути. Започваме с устен въпрос. Пусни въпрос. Из... Измененията, внесени от всички групи, започва гласуването. беендет. Край на гласуването. Отхвърлят се ich angezeigt dass alle abgestimmt haben. Ich kann ja nicht... Ако по-бързо натискате копчето, по-бързо ще става. Не мога да... Сега, на изменение две, гласувайте. Край на гласуване. Отвърля се. Изменение 3. Гласувайте. Приема се. Изменение 5. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 13. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Господин Папа Станко е ясновидец. Край на гласуването. Изменение, приема се изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И преминаваме към окончателното гласуване. Geschlossen. Край на гласуването. 17 за, никото един против. Приема се. Сега минаваме към измененията по проекто резолюцията. Гласуваме анблок. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърлят Изменение 9. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 10 отпада. 11 отпада. 12. Първа част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част на 12 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 1. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с малко. Изменени 19. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Колега Робът? Uh, Господин Стърди, мисля, че се бяхме. Мисля, че аз се съгласихме с всички други партии по изменението. Аз смятам, че е важно изпълнението и създаването на подходяща система за наблюдение, която да се ръководи от съответните парламентарни комисии, което включва Комисията по развитие и Комисията по външна търговия и поддържане на необходимия баланс и цялостната последователност на политиките за търговия и развитие. Тази работна група трябва да е в състояние да ръководи административната дейност на съвместната парламентарна асамблея и да проследява надлежното приемане на всяко междинно споразумение за економическо партньорство. Това е по компромис 2. Ние стигнахме до компромисно изменение 2. Аз смятам, че това, което казваш, се отнася до компромисно изменение 6. Малко избързваш. Ние сме към второ. Сега пак ще направя кратка пауза. имаме делегация от Уганския парламент, ръководена от говорителя на парламента Кадака. В момента гласуваме СИПовете, споразумението за економическо партньорство и малко по-късно ще гласуваме именно текста за е, партньорството с Централна и Източна Африка и много се радваме, че присъствате по време на това гласуване. Е, се радваме, че можахте да осъществите това посещение в нашия парламент. Втори опит за гласуване. Компромис номер 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 28. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 29. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 30 в два, две части. Първа част, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се втора част, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 31. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 32. Моля, гласувайте. Geschlossen. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 33. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 35. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 36. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Устно изменение. Някакви възражения няма. Гласуваме. Моля. Прекратете. Приема се. Изменение 39. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 40. Отпада. Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 44. Гласувайте. Шлесен. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 45. гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И устно изменение. Едно възражение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с съвсем малко. Измене 46. Гласувайте. Geschlossen. Abgelehnt. Отхвърля се. Компромисно изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 13 за, 13 против, отхвърля се. Änderungsantrag 52. Eröffnet. Изменение 52. Моля гласувайте. Петдесет Всъщност беше гласувано, когато гласувахме в анблок е, измененията. Сега гласуваме 52, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Я, Ерика? Заповядай, Ерика. Господин председател, Компромисно изменение 5 беше отхвърлено, но 50, според мен е 52 покрит от гласуването. 51 е гласил. В началото гласувахме, ако си спомняте, на блок. Значи аз греша, казва госпожа Ман. Преминаваме към изменение 50. 4, Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И разделно гласуване под 59-то. Първа част, моля гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Втора част, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Изменение 60. Гласувайте. Отхвърля се. 61. Гласувайте. Край на гласуването приема се. 62. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 64. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 65. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 66. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70. Гласувайте. Гласувате. Край на гласуването. Приема се. Изменение 73. Край на гласуването. Приема се. Четвърто компромисно изменение. Моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Изменени 75. Моля гласувайте. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 76. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 78. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 6. Това е за което беше предложено а, устното изменение от Робърт. Имате ли възражения? Гласуваме го с изменението към него. Моля, гласувайте. Е-, Прекратете гласуването. Приема се.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 гласуването. 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 89. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 90. Загласувайте. гласувайте. geschlossen. Край на гласуването отхвърля се. Точки. Била изменение 1 към С. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 2. Отпада. 3. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 4. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 5, 6. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 8. Гласувайте. Край. Приема се. 7. Гласувайте. Прекратете. Приема се. И сега преминаваме към окончателното гласуване на целият документ. Моля, гласувайте. Geschlossen. Гласуването приключва. 16 гласа за, 11 против. Приема се. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer 17. И така, сега преминаваме към точка 17 от дневния ред. Етапно споразумение за економическо партньорство между Европейския съюз и Централна Африка. Първо имаме проекта за устен въпрос. Компромисно изменение, което отговаря на приложение 1, начало на гласуването. Гласувайте. Край на гласуването. 13 за, 14 против, отхвърля се. Ако обичате един момент. Ако обичате, и слушайте ме. Тъй като компромисното изменение беше отхвърлено, е възможно с първоначалния текст да прехвърлим максималния брой от 25 страници и това да не бъде взето под внимание. Това може да бъде резултата от вота. Така че администрацията трябва да реши. И в крайна краща да се окаже, че нямаме нищо в ръцете си. Проекто резолюция. компромисно изменение номер 3. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Начало на гласуването. Край. 14 за, 13 против. Приема се. Да, един момент сега. Госпожа заместник председателя ми посочва нещо, което трябва да обсъди със секретарията. Final vote if you want, yes. Yes, yes, yes. Gut, ich bitte um Entschuldigung. Ist mir jetzt, ist mir jetzt durchgerutscht. Seien Sie so lieb und gehen nochmal zurück zu der Draft Oral. Нещо съм пропуснал. Нека да се върнем към устния въпрос. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Трябва да се върнем към а, проекта за устен въпрос в изменения му вид. Начало на гласуването. Край. Приема се. Е, преминаваме към изменение номер 15, начало на гласуването. Край. Приема се. 16-то изменение. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 17-то изменение. Начало на гласуването. Край. Приема се. 17-то изменение. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Устно изменение номер едно. възражение. Да. Да. Имам възражение. Аз се противопоставям на това устно изменение, което е нова алинея ние не сме получили е, нейната версия своевременно. Добре. Щом има възражения, е, е, е, изменението няма да се гласува. Изменение номер 19. Начало. Край. Приема се. 21. Начало на гласуването. Край. Приема се. 23. Начало на гласуването. Край. Приема се. 24. Начало на гласуването. Край. Приема се. 25-то изменение на две части. Гласуваме първа част, начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Втора част, начало на гласуването. Край. Приема се. 26-то изменение, начало на гласуването. Край. Приема се. 27 на две части, първа част, начало. Край. Приема се. Втора част, начало. Начало. Край. Приема се. Е, на косъм. 28. Начало. Край. Приема се. 29. Начало на гласуването. Край. Приема се.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 Край. Приема се. 35-то изменение. Начало. Край. Приема се. 36. Начало. Край. Приема се. 37 начало. Край. Приема се. 38 начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 4 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 6, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 45, начало на гласуването. Край. Приема се. 46. Може ли малко по-бързо да казвате номерата на гласуването? 46. Да, извинете, извинете. Ето, отпада. Отпада. Да, така е. Компромисно изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 на 14, значи се отхвърля. 48, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 51. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 52. Начало на гласуването. Край. 53. Приема се. Петдесет и три отпада, петдесет и четири също. Петдесет и пет начало. Край. Отхвърля се. 56 начало. Край. Отхвърля се. 57 начало на гласуването. Край. Приема се. 60 начало. Край. Отхвърля се. 61. Начало. Край. Приема се. Устно изменение номер 2. Възражения. Начало на гласуването. Край на гласуването. 14 на 14 отхвърля се. 64. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. Компромисно изменение 10. Начало на гласуването. Край. Приема се. 68. Начало. Край. Приема се. 69. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 70. Начало. Начало. Край. Приема се. 71 отпада при това положение, 72 начало на гласуването. Край. Приема се. 74 начало. Край. Приема се. 7-5 начало. Край. Приема се. 7-6 начало. Край. Приема се. Устно изменение номер 8. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 20-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 79. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 81. Начало на гласуването. Край. Равен брой гласове отхвърля се. 8.2. Начало на гласуването. Край. Приема се. Имаме устно изменение по второ компромисно изменение. Има ли възражение по устното изменение? А, да, аз възразявам по същата причина, която току-що беше изложена. Да, добре, тогава преминаваме към компромисно изменение номер 2, начало на гласуването. Да, така. А сега, скъпи колеги, господин Риф взе думата и се противопостави на това устно изменение. При това положение устното изменение няма да се гласува. И заради това гласуваме компромисно изменение номер 2. Начало на гласуването, ако обичате. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Господин Карнеро, аз гласувах за компромисното изменение без да разбера, е, че ние използваме формулировката на Комисията по развитие за външна търговия. Ние всички използваме тези формулировки, но може би те не са точни, особено в дом като нашия, в подобна парламентарна асамблея. Да, мисля, че преводът на испански не е най-прекрасният, на английски е по-ясно. Така или иначе, изменението се отхвърля. Така че няма смисъл да се задълбочаваме по въпрос. Устно изменение 22. Начало на гласуването. Край. Приема се. Осемдесет отпада при това положение. И 85 отпада. И така стигаме до до първо изменение в начало на гласуването, край на гласуването, приема се второ изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение номер едно. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение номер 6, 7 и 8 съвпадат. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Изменение номер 10. Начало на гласуването. Край. Приема се. Устно изменение номер 3. Имате ли възражение по това устно изменение? Няма възражение. Така, устно изменение номер 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега окончателен вод. Начало на гласуването. Край на гласуването. 25 за, 3 гласа против. Приема се. Поздравление, господин докладчик. И така. Споразумението за економическо партньорство между европейските общности и Гана ще започне съгласуването на проекта за устен въпрос. Всъщност всичките устни въпроси ще бъдат гласувани анблок. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Преминаваме към компромисното изменение. Това е анекс 1. Започваме да гласуваме. Извинете, говорим за устно изменение. Устно изменение към анекс 1. Ако мога, господин председател, тъй като се опитвам опитахме да създадем хармония в тази комисия, за това предложих едно устно изменение към компромисния текст в анекса. За това, ако сме съгласни с устното изменение, то ЕНП ще гласува за но разбрах, че ви, господин председател, предлагате да се гласува в компромисния текст. Ако не се приеме устното изменение, НП ще гласува тогава против. Устното изменение се съдържа във вашите текстове. Дали съм бил достатъчно ясен? Да, ясно е. Аз просто взех погрешен списък за гласуване той не е бил коригиран и актуализиран. За това не подложих устното изменение на гласуване, защото просто нямаше в моят списък. И така, гласуваме за устното изменение към изменение но Започваме гласуването. Гласуването приключи и така приема се. Сега за компромисното изменение. То отпада, затова преминаваме веднага към окончателното гласуване. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Draft motion for resolution. Сега проекто резолюцията. Аз съм доволен, тъй като в момента е 25 минути остават до 5 часа. И Ще работим днес до 6.30 и ако трябва, ще продължим работата си утре, като започнем в 9 сутринта. Ще видим. И така гласуваме анблок. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Сега Изменение 2. Помолиха ме да гласуваме в пленарно заседание. Вие може да внесете вашето изменение в пленарно заседание, но ние вече тук приключихме с гласуването по това, което ви искахте. И така, изменение 2. Започваме гласуването. Говоря за компромисно изменение 2. Приключихме с гласуването. Отхвърля се. Изменение 92. Започва гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Да, господин Старди. Бих искал да внеса малко яснота, може би аз греша, но дали не гласувахме за окончателния текст на устния въпрос? Нали сме гласували за него? Да, гласувахме. Добре. Продължаваме. Изменение 32. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 33. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 34. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 36. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 37. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 39. Гласуваме. 39. Гласуването приключи. Отхвърля се. 40. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 41. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се 42. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 43 гласуваме. Да, слушам ви. Не, извинете, да, наистина сгреших точка 5 от първоначалния вариант на текста. Групата НПД поиска отделно гласуване. Дали НП би могла да обясни точно какво е искането на групата? Аз имам посочен в мой списък, че отделно гласуване е било поискане от НП по параграф 5 на първоначалния текст, но не виждам искане за разделно гласуване. А става дума за цял един абзац. Добре, нека да гласуваме сега. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 43. Гласуваме. Гласуването приключи. Отпада. 44. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 4. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Отпада. Изменение 45. Гласуваме. Гласуването приключи. Отпада. Изменение 49. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 50. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 51. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Voted. Das war abgelehnt, der Block, ne? Ja. И така имаме гласуване анблок. То беше всъщност отхвърлено. Затова сега гласуваме 52. Гласуваме по 52. Гласуването приключи. Приема се. 54. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 55. Е гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 56. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 57. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 58. Гласуваме. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 60. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 59. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 61. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 62. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 5. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 65 гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 66. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 6. Гласуваме. Гласуването приключи. Гласуването приключи. Приема се. Седемдесет. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 75. Гласуваме. Гласуването приключи. Отпада. 76. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 77 гласуваме. Приключи гласуването. Отхвърля се. 78. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 79. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 80. Гласуваме. Гласуването приключи. Отпада. Да. 81. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 82. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 83. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 84. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 85. Гласуваме. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 86. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 87. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 88. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 3. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 90. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 93. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 94 гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се също. 95 гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 96. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 97. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 98. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 99. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. Кристофер, мисля си, че не само вие сте объркан. Така, 101. Започваме гласуването. 101. Гласуването приключи. Приема се. 102. Гласуваме. Сто и две. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 103. Гласуваме. 103. Гласуването приключи. Отхвърля се. 104. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 105. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 107. Гласуваме. Да, заповядайте. Бих искал да внеса повече последователност и бих искал да направя изменение подобно на това на Робърт, ако си спомняте, ако не мога да повторя моето предложение. Не, няма нужда да повтаряте. Има ли възражения срещу предварително прочетеното устно изменение, прочетено от Робърт Стърди? Няма възражения. Тогава ще гласуваме в изменената форма. Извинете, но първо трябва да разгледаме Изменение 107. Първо трябва да гласуваме за изменение 107. Малко избързахте и така гласуваме по 107. Гласуването приключи. Отхвърля се. И сега вече преминаваме към компромисно изменение. Не? Нека да погледна. Така, имаме вече трети списък де-факто и сега ще гласуваме по компромисно изменение номер 7 под формата на устно изменение. И така, гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. И сега преминаваме към компромисно изменение 1. Гласуваме. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Сега. Вече сме на мотивите. Номер 3. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 4. Гласуваме. Гласуването приключи. Отпада. 5. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се това изменение. Изменение 7. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 8. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. Сега гласуваме блок. Така, 18. Започваме гласуването. Не, извинете, номер 10. Сега приключихме гласуването по 10. Отхвърля се. Това осложнява живота ми. И сега изменение 15. Гласуваме. Geschlossen. И така приема се. О, сигурно ще съднувам. Гласуването приключи, гласуването започва и така продължаваме по следващото. Гласуването приключи, отхвърля се. Изменение 17. Гласуваме. Приключи гласуването. Отхвърля се. 18. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 19. Гласуваме. Гласуването приключи. Отпада. Номер 20. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. 22. Гласуваме. Приключи. Отхвърля се. 23. Гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 26. Гласуваме. Гласуването приключи. Отпада. Изменение 1. Гласуваме. Гласуването приключи. Приема се. И сега преминаваме към гласуване на текста в окончателния му вид. Гласуваме. Гласуването приключи. 17 за, 4 против, 6 въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчика, господин Фиелнер. Сега минаваме към следващата 19-та точка. Не, не, also, liebe, liebe Колеги, Днес съседанието е предведено до 18.30. Ще гласувам до и половина точно. Нито минута повече, нито минута по-малко. Останалото ще се гласува утре. А, така че трябва да гласуваме стегнато. Сега гласуваме а, първо проекта за устен въпрос. Моля ви, гласувайте измененията към него. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. Трябва, въпреки това, да гласуваме окончателно устния въпрос. Гласувайте. Сега по проекто резолюцията, окончателното гласуване 15 за, 11 против. Не, по, по, по проекта за устен въпрос. А, сега минаваме към проекта резолюцията. И компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 20. Край на гласуването. Приема се 21. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 22. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Двадесет и три. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 24. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 25. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Робърт. по 26-то Да? Искате изменение? Пред вас ли имате? Добре, а искате разделно гласуване, ще гласуваме. Добре, първа част. Първа част гласуваме. Приема се. Втора част. Гласувайте. Отхвърля се. Минаваме към 28. Гласувайте. Гласувайте.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 31. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 3... 33 всъщност, да. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 34. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 35. Гласувайте.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 тук пише, че отпада, ако изменение 31 е прието. Но, прието. но секретарията казва, че вие имате право. Съжалявам, просто такъв лист са ми дали. Значи връщаме се назад към 32 изменение и го гласуваме. Гласувайте. Abstimmung geschlossen. Das ist angenommen. Приема се. 35. Гласуваме 35. Гласувайте. Abstimmung е geschlossen. Отхвърля се с един глас. Изменение 36 с устно изменение. Възражение срещу него? Няма. Подлагам го на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30, 37. Гласувайте. Край на гласуването. От приема се. Робърт. Не. Отново искам призова за, заради последователността да направим същото като с предното. Не. Чакайте, има ли възражения? Не. Значи гласуваме компромисното изменение номер 10, като отчитаме устното. Така ли става? Да. Прекратяваме гласуването. 28 за. Приема се. Изменение 40. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 42. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 43. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Компромисно изменение 5. Гласувайте. БЕ beendet. Край. Отхвърля се. Изменение 47. Гласувайте. Отхвърля се. 48. Робърт. Да. Искате разделно по 48 изменение. Първа част. Гласуваме за. Първа част, извинявайте, за. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се втора част. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 49. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Компромис 6. Гласувайте. Край. Приема се. Антрак номер 7, Компромис. Компромис 7. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 57 изменение. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 58 на две части. Първа част. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Втора част. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 59 за. Ох, признавайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 60. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Гласувайте. Geschlossen. Е, е Край. Отхвърля се. Измени 63. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 64. Гласувайте. Край. Приема се. 65. Гласувайте. Край. Приема се. Шестдесет. 6-7 падат. 68. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. Гласувайте.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 Край на гласуването. Отхвърля се. и 3 са идентични. Гласувайте. Отхвърлят се. 74 е, Отхвърля се. Компромис 9. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. И сега стигаме до изменение 78. Гласувайте. Гласувайте.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 Край. Отхвърля се. 82. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Устно изменение възражение срещу него? Господин председател, това изменение, представено като условно, всъщност повтаря други вече внесени изменения. Кажете, имате възражение или не, Кадер? Добре, значи отпада. Минаваме към точките от преамбюла. Първи, първо изменение – към точка А. Гласувайте. А, край на гласуването. Приема се изменение 2 към точка Б. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 3. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Нещо намаляха гласуващите. Компромис първи. Гласувайте. Гласувайте. Прекратете. Отвърля се. Изменение 6. Разделно гласуване. Първа част. Гласувайте. Гласувайте. Приема се втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2 към точките от преамбюла. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Изменение 10. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 11. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 12. Гласувайте. Край на гласуването. 13. Отхвърля се. 14. Край на гласуването. Благодаря за бисквит. Приема се. стигне до окончателното гласуване. на проекто резолюцията. Прекратете. Приема се с 17 гласа за и 10 против, един въздържали се. Поздравления за Робърт Стърди. Wir kommen zur Tagesordnungspunkt Nummer Стигаме до следващата точка от дневния ред, точка 20, споразумение за економическо партньорство на Европейската общност с Източно-Африканската общност. Започваме с предложението за устен въпрос. Гласуваме анблок внесеното от всички групи. Моля, вземете картите. Е Прекратете гласуването. Отхвърлят се. Изменение едно. Гласува съм блок. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 Два части. Първа част гласувайте. Прекратете. Приема се. Втора част гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Изменение 3. Гласувайте. Край. Приема се. Окончателно гласуване на предложението за устен въпрос. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Я, а ви mir jetzt selber <laughs> Поздравление до тук. Предложението за резолюция. Първо, блок от всички групи. Гласувате Прекратете. Отхвърля се. Изменение 16. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Измерение 43 в 3 части. Първа част гласувайте. Прекратете. Приема се. Втора част. Гласувайте. Отхвърля се. Трета част. Гласувайте. Прекратете. Приема се.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 подкрепете. Приема се. 20. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 21 в две части. Първа част гласувайте. Geschlossen. Приема се. Втора част гласувайте. Отхвърля се. 22. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Устно изменение едно. възражение. Няма. Гласуваме го. Гласувайте. Крайно. Приема се. Изменение 23. Гласувайте. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 25 в 3 части. Първа част гласуваме. Край. Приема се втора част. Гласувайте. Приема се трета част. Гласувайте. Ай, приема се. 26. Гласувайте. Край. 28. Приема се 27. 20, 26, 27. Гласувайте 27. Край на гласуването. Приема се 28. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 29. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение 3. Възражения няма. Подлагам го на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 гласувайте. Край. Приема се. 32. Гласувайте. Край. Приема се 33. Гласувайте. Край. Отхвърля се 34 в две части. Първа част гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Гласувайте. Край. Приема се. Изменение 35. Гласувате. Okay. Гласувайте. Geschlossen. Е Приема се 36. Гласувайте. Край. Приема се. 37. Гласувайте. Отхвърля се. 38. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 39. Гласувайте. Приема се 40. Гласувайте. Приема се 41. Гласувайте. При... Приема се. 42. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 47-мо изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля се 48. Гласувайте. Отхвърля се 49-то. Гласувайте. Приема се. 51. во Гласувайте. Край. Отхвърля се. 53. Abgelehnt. Änderungsantrag 54. Geöffnet. 53 54 гласувайте. Край. Приема се. 56 гласувайте. Край. Приема се. Не, извинете, 55-то пропуснах. 55-то гласуваме. Geschlossen. Das ist abgelehnt. Änderungsantrag 56. се отхвърля. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 57. Гласувайте. Край. Приема се 58. Гласувайте. Край. Приема се. 59. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 59. 61, прощавайте. Гласувайте. Пред. Кратете. Отхвърля се. и четири. Гласувайте. Край. Приема се. 62 отпада. Стигаме до 63-то, да. Всички останали падат заради приемането на 24-то. Гласуваме 63-то. Отхвърля се. 70-то изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля се 71. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 72. Край на гласуването. Отхвърля се 73. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 74. Край на гласуването. Отхвърля се. 75. Гласувайте. 74-то беше отхвърлено, затова гласуваме 75-то. Приема се 76. Отпада. С... Минаваме до 78. Другите падат. Край на гласуването отхвърля се. 79-то. Гласувайте. abgeschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 80. RF. Приема се изменение 80. Край на гласуването. Приема се 81. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 82 пада. Устно изменение 2. Възражения? Няма възражение. Подлагам го на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 84. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Гласувайте. Die Frage ging an dich vom Kollegen Ford, ob du das gleiche mündliche Amendment auch hier beantragst. You, you wish me to move it again. А, ли така устно изменение ще? Аз ще съглася с останалите участници, ако бъде прието. Добре. Добре. Ще, сега гласуваме компромисното изменение, така както бе изменено. Край на гласуването. Приема се. Това. Преминаваме към изменение чак 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 105. 105. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А, Моля, гласувайте. 95. Изменение 95. Край на гласуването. А, отхвърля се. 99. Започнете гласуването. Край на гласуването. 101. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 106-то. Моля, гласувайте. Приема се. 107. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Измери едно към точките от преамбюла точка Б. Гласувайте. Приема се. Изменение 2 към точка БА. Гласувайте. Отхвърля се. Изменение 3 към точка С. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Прав бяхте. Четири. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 5 към точка Д. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се 6 точка хаш. Гласувайте. Прекратете. Приема се 7 точка и гласувайте. Прекратете. Приема се 8 точка Ж. Гласувайте. Прекратете. Приема се 9. Гласувайте. Прекратете. Приема се 10. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се 11. Гласувайте. Прекратете. Приема се. И 14. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. С това преминаваме към гласуването на целия проект за резолюция. Окончателно гласуване. Моля ви, гласувайте. 16 за, 9 против. изключихме с точка 20, минавам към точка 21. Es besteht jetzt die Bitte, eine ganz kurze Unterbrechung zu machen, weil ich das verstehe. И така, а, искат а, колеги да направим почивка, разбирам ви. А, три минути почивка и после продължаваме. И така, скъпи колежки и колеги, може би има известна възможност да приключим днес. И затова, ако обичате, заемете местата си. Ако обичате, не заемете местата си, продължаваме работа. Е, преминаваме към е, доклада на нашия колега Каспари и е, се връщаме към устен въпрос на господин Сторди. Дали не мислите, че можем по-бързо да се придвижим, ако гласуваме чрез вдигане на ръце? Добре, добре ще направим опит. Добре, ще направим опит и няма да минаваме през електронен вод, да видим дали ще стане по-бързо, защото на моменти не беше съвсем ясно дали е за или е против и ще проверяваме. Гласуваме блок от първо до четвърто изменение за. Против. Отхвърля се. Ако искате проверка, трябва да ми кажете изменение номер 2 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 3 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 5 за Против. Приема се. 6 за. Против. Приема се. Изменение номер 7. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. И така, към е, окончателното гласуване електронно, начало на гласуването. Край. 22 за, 1 против, 1 въздържал се, приема се. Сега преминаваме към изменения по предложението за резолюция. Амблок. За. Против въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 и 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 е, отпада 35 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 устно изменение, въз, е, възражения няма. За 36, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се, 40 за, против, въздържали се. Да, тук трябва да проверим 40, ако обичате начало на гласуването. Край на гласуването. 10 за 15 против действително се отхвърля с по-голямо мнозинство от предвиденото 61 за, против, въздържали се, приема се 42 за, против, въздържали се, приема се 43 и 44 едновременно за, против, въздържали се, отхвърля се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 на две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 во изменение на, на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 и 51 едновременно за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, приемат се. 54 на две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение първо, въздържа, е, възражение няма за, против, въздържали се, приема се. Следващите две отпадат, 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение две. Въз... Възражения? Не. И така, гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Шестдесет и две за, против, въздържали се, приема се. Е, хубаво удивите ръка. 63 за, против, въздържали се, приема се. И така сега преминаваме към компромисно изменение номер едно. Предполагам, е, че е, в е, версията на устното изменение можем да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се 71 за, против, въздържали се, приема се. И така. 71 електронна проверка. Начало на гласуването. Край. Да, 11 за, 15 против, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 7-8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 3. За 78 искате, искаме проверка, да, начало на гласуването, край на гласуването, 16 за, 10 против, приема се. Компромисно изменение номер 3. Да, да, виждам. За, против, въздържали се, приема се. Осемдесет и две за, против, въздържали се, отхвърля се 85 за, против, въздържали се, приема се 87 за, против, отхвърля се, 88 за, против, приема се, 89 за, против, въздържали се, приема се, 92 за, против. Нека проверим. Не е ясно, 92 електронно гласуваме. Край на гласуването. 12 за, 14 против. Да, беше ми ясно, че на ръба 93 за, против, въздържали се. Да, същото мнозинство, както току-що отхвърля се, 94 за, против, въздържали се, отхвърля се, 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 97 за, против, въздържали се, проверка. 97 начало на гласуването. Край на гласуването. 11 за, 15 против, отхвърли се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против въздържали се, отхвърля се, 111 за, против, въздържали се, отхвърля се, 113 устно изменение, възражение няма, за, против, въздържали се, приема се, е, е, мотиви, изменение 2, за, против, въздържали се, приема се 3, за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, компромисно изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Сега, минаваме към 8 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за,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 Отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към окончателния вод. Електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. 16 за, 2 против, 7 въздържали се, приема се. Поздравления, господин Каспари. Е, той е, ми се струва дълбоко удовлетворен. Сега пристъпваме. Да, ще успеем. Ще успеем. А, да, да, да. ще успеем. Минаваме към точка 22. Не, сега а, проекта за устно изменение има ли възражения? По устното възражение няма. Гласуваме на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част а, за, против, въздържали се, да, ще проверим. Искам да проверя. Втора част на устно изменение номер едно. Начало на гласуването. Край. 11 за, 15 против, отхвърли се. Устно изменение номер 2. Има ли възражения? За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега е, сега, е, окончателно гласуване за. Електронно гласуваме за. Начало на гласуването. Край на гласуването. 25 за 1 против. Приема се. Така, сега минаваме към гласуване на проекторезолюцията.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 против, въздържали се, приема се. Така, ако обичате, господин Карнеро, милост към мен. 26 за, против, въздържали се, ще проверя. Електронно гласуване, 26-то изменение, започваме гласуване, край на гласуването. 15 за, 11 против, приема се 27 за, против, въздържали се, приема се 29 за, против, въздържали се, отхвърля се 30 за, против, въздържали се, приема се 31 на 2 части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение номер 2, възражения. Добре. 32 за. Против, въздържали се, приема се. 33 за. Против, въздържали се, приема се. 34 за. За, за, за. Против, въздържали се, приема се. Къде всъщност бяхме? Последно 33 ли? Добре, ще повторя. Може би малко се разбързах. В момента 34 гласуваме и сега ще повторим гласуването. Аз мисля се, че ние гласувахме вече с 34, то беше отхвърлено, но нека да гласуваме отново. И така, кой е за?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 Гласуването приключи. 14 за, 11 против. Приема се. 42. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47. За против, въздържали се, приема се. 48 беше гласувано в блок. 49. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение едно. Има ли възражения? Добре. 50-51 отпада. Значи сега 52. Кой е за, против, въздържал се, отпада. 53 за, против. Нека да проверим. И така гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 54. Две части. За първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част. Кой е за? Против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 Гласуването приключи. 11 за, 14 против, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Номер 60 за. Против, въздържали се, Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Като че ли се отхвърля? Искате да проверим? Добре, проверяваме по електронен път. Изменение 62. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Отпада. И сега 64. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 68 отпада. Сега компромисно изменение номер 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против въздържали се. Мисля си, че се отхвърля. Номер 70. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6. Това включва и устните изменения, които имахме до сега. В същата форма няма възражение към това. Добре, гласуваме за компромис 6. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. Отпада, отпада, отпада. Компромисно изменение 7. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 78 и 7 отпада. 79. Кой е за? Против, въздържали се? Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 кой е за. Против. Въздържали се. Приема се. Мотивите. Първо. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 6. Кой е за? Моля, високо вдигайте ръка. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Чудесно. Ето така искам да виждам. Така, номер 7, две части. Кой е за първа част? Срещу? Въздържали се, приема се. Номер 2, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 8, в две части отново. Кой е за първата част? Против, въздържали се, отхвърля се. Не ми харесва това. Кой е за втората част? Против, въздържали се, приема се. 9. В две части отново. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. Втората част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 10. За. Против, въздържали се, приема се. 11. В три части. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, кой е за? против, въздържали се, приема се. Кой е за трета част? Кой е за? Тъй, против, въздържали се, отхвърля се. 12. Кой е за? Против, въздържали се. Мисля си, че е прието. И така. Преминаваме към окончателното гласуване. Ще имаме поименно гласуване. Започваме гласуването. Гласуването започна. Моля, никакви дебати помежду ви. Гласуването приключи. 23 за, 2 против. И приключихме с това продължително гласуване. Поздравления за докладчиците, благодарности към преводачите. Знам, че имате различни мнения за резултата, но въпреки това пожелавам на всички приятна вечер. Утре няма да имаме заседание, защото